Протокола от днешното заседание ще бъде на разположение в началото на следващото ни заседание. Ще предам резолюциите, които приехме е, на съответните органи. Благодаря.